Добро утро, госпожи и господа. Ще ви помоля да заемете местата си. Изминаха вече 7 минути от е, времето, което сме определили за начало на заседанието. В началото ще ви информирам съвсем накратко за заседанието на координаторите – Не чувам възражения. Докладчиците, които предлагаме, са колегата Карим за първия доклад, за втория доклад по собствена инициатива във връзка с прилагането на европейското законодателство, госпожа Лихтенбергер. Е, колегата Рапкай ще отговаря за е, въпросите свързани с имунитета на Ла Магистрис. Ще се опитаме на председателски съвет да определим и с докладчик. Аз лично ще предложа колегата Лолис, която от години се използва която от години работи по тази тема. В този случай не можем сами обаче да вземем решенията. Ще трябва да има и съдокладчик от друга комисия. Редица доклади все още оста... са без докладчици. Колегата Свивка ще, за заеме с темата, по която работи в нашата комисия. При останалите ще трябва да почакаме. Надявам се, че този списък е, от докладчици не среща възражение от ваша страна. Сега преминаваме към разискванията по три доклада. Първият доклад на колегата Гало, след това превоз на пътници или тън багаж и доклада на колегата Масип. Нека да започнем с доклада на госпожа Гало. Благодаря, господин председател. Ще ви информирам за работата на работната група. която от е, две години работи по въпросите на авторските права. Аз съм координатор. В тази работна група има депутати от е, различните политически групи, които проявяват интерес към авторските права, които се срещат на заседанията на работната група по актуални и щекотливи политически въпроси. Понякога организираме среща с представители на съответните е, организации, на потребителите, като по този начин се стараем да проучим различните становища, включително и политически позиции. Две са Два са работните документа. Единият се отнася до дигитализацията на книгите от е, март 2010 година. И вторият работен документ е относно териториалността, колективното управление и плащането на авторските права от декември 2010 година. Последният документ заслужава в момента повече внимание. Става дума за авторски права в областта на музиката и аудиовизуалните средства. Преди да започна с разясненията, ще благодаря на секретарията, който много ефективно работи през последните две години и съдейства на работната група. Благодаря на колегите за професионалното им поведение и за тяхното търпение. В работната група ние се занимаваме понякога с метафизични въпроси, е, какво трябва да съдържа понятието човек на изкуството и така нататък. Така че заслугата на целия екип на секретарията е голяма и за това благодаря много сърдечно на всички сътрудници. И така, темата свързана с авторските права в е, сферата на е, музиката и аудиовизуалните средства е, е много деликатна от политическа гледна точка – ние желаем да предлагаме е, законно съдържание на потребителите в законна форма. Има една френска фирма е, в е, която работи в областта на музикалните авторски права. Е, следващия месец е, тя ще навлезе и на пазара на САЩ. През 2011 е, година всъщност се започна с е, ефективната защита и управлението на авторските права. 23% е, във Франция, 21% в Великобритания. Е, като става дума най-вече за това да се противопоставим на незаконното копиране с така наречения cloud computing, компютърния облак, могат да се копират филми, но с помощта на една ултравиолетова технология може да се установи незаконното използване на филмовия материал. Така че това опира до защитата и на авторските права, но и защитата на потребителските е, права. Е, става дума за едно съзнателно потребление е, в случаите, в които става дума за творби, които са защитени по линията на авторското право. Има и голяма американска компания, която очевидно ще бъде за засегната от е, тези е, нови тенденции. Първото, което искаме да подчертаем е, че авторското право в е, средата на цифровизация в рамките на дигиталното право не е, е устаряло понятие. Напротив, е, то придобива още по-голямо значение и нови измерения в е, епохата на интернет. Ние всички знаем, че колективните права трябва да се е, трансформират. Необходима е повече прозрачност, повече сигурност и най-вече заплащането на авторските права на творците стои на преден план лицензиите е, не би трябвало да са свързани с определена е, среда, с определена форма на авторско право е, и не би трябвало да са регионално или териториално обвързани. Сектора на музиката е доста раздробен, но всичко това е описано в препоръката от 2005 година. Във всеки случай приложението на практика трябва да се подобри. При всички положения ни е необходима една глобална база данни за предоставените лицензии. Още един, втори момент, по който бихме могли да постигнем съгласие. ако авторското право не е защитено ефективно онлайн, не могат да се предлагат е, съответните е, услуги. Е, имаме примери от Испания. Защитата на личните данни, естествено, би трябвало да бъде е, също отчетена директивата от 2001 година предвижда определени изключения с незадължителен характер. Би трябвало да продължим по този път с много по-бързо темпо. Аз самата вече съм доста нетърпелива в това отношение. Не бихме могли да разделяме защитата на авторските права от защитата на личните данни. Надявам се, че ще имате конкретни предложения с конструктивен характер. Благодаря ви. Благодаря, е, казва председателят на колежката Гола. Нека да дадем сега думата на колегата Мас. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че съм докладчик по въпроса за обсерваторията, понеже това ще е един много важен момент в е, нашето разискване за е, авторските права. Основната цел на доклада е да се прекрати войната, свързана с данните за авторски права. Обсерваторията ще анализира, ще следи тези данни е, и ще ги предава е, по един обективен и надежден начин. Това можем да го обсъдим в Брюксел, за да начертаем политиката, която би била най-ефективна, за да е, се постигне една економика на новаторството, основана на знанията. Някои а, е, изменения са предложени от Комисията по култура, което, а, е, които отново се опитват да а, е, открият а, дебатите за а, копията за лична употреба. А, нека да не а, се впускаме в това. Обсерваторията ще ни а, дава данни, на базата на които можем да водим дебати, но преди всичко трябва да получим тия а, данни. А, това, което се опитвам да постигна е представителност на всички заинтересовани страни въпроса за а, нарушаването на правата на интелектуална собственост. Най-вече имам предвид у нези заинтересовани страни, които не са стопански субети, но са част от творческата общност. Това са авторите, реалните създатели на а, интелектуално съдържание. Без тях няма как да има интелектуална собственост. Бих искал ние да следим за правилната правилното представяне на всички заинтересовани страни при разписването на годишния доклад за управлението на обсерваторията. Това исках да кажа. Благодаря. Благодаря на колегата Масип. А третият докладчик е госпожа Герингер де Оденберг. Тя също ще ни информира по своята тема. Благодаря, господин председател. Радвам се, че ще можем да говорим за осиротелите творби – Е, разискванията бяха предвидени за по-ранен етап е, преди две седмици. Тогава не можахме да ги проведем. Радвам се, че всички докладчици в Сянка обаче се съгласиха да проведем едно неофициално заседание, така че е, вече проведохме една първа обмяна на мнения. Докладът междувременно вече е предаден за превод. Така че днес разполагате с е, първоначалния вариант е, на доклада като основа за дискусията. Благодаря на секретарията за съдействието. Благодаря и на преводачите за това, че успяха толкова бързо да преведат текста и вие разполагате с него на вашите езици. Става дума за една много важна стъпка в е, посока на хармонизацията на важен сектор от областта на авторските права. Това е изключително важен документ. Документ, който в бъдеще ще ни позволи да разширим е, нашите действия по хармонизацията. Аз е, съм намерила за уместно да оточня част от текстовете в предложението на комисията. Би трябвало да имаме предвид не само архивите, държавни, обществени архиви, но също и частните колекции, Тоест всички онези организации, архиви, библиотеки и така нататък, които а, а, са, чието а, запаси или всичко това, което те предлагат, чието колекции са достояние на обществеността. При нас в Польша библиотеките имат малко по-друг характер. Може би те трябва да бъдат изключени от е, този кръг от организации, институции. Но същевременно е, е, в случая с осиротелите творби трябва да имаме предвид и публично-правните телевизионни канали и радиостанциите. Мисля, че е, резултатът е много добър към днешна дата. Благодаря на колегите, които внесоха предложения за изменения към моя доклад. Е, днес ще предложа някои от измененията на първоначалния текст на директивата, които смятам да е, внеса. Но нека преди това да посоча, че осиротелите творби се отнасят само до една малка част от е, архивите. Не малка част, извинете, от е, архивите около 50% е, понякога е техният дял. Не става дума за един или за 2%. Затова би трябвало да се предостави публичен достъп до тези творби, включително и в дигитална форма, защото става дума за една съкровищница, която би трябвало да бъде достояние на всички заинтересуващи се. Защо предлагам именно това изменение? Защо вместо държави членки, а, е, говоря за територия на държавите членки. Когато говорим за авторски права, е, имаме предвид факта, че е, продължителността на тези авторски права на твореца продължават и за период от 70 години след неговата смърт тогава е възможно автор да е създал творба преди 60-70 години, през 1940 година, да кажем, на територия, която не е била територия на държава член, да кажем, в Шлезия, в, моята, в моя роден край съществува именно един такъв проблем. По това време, през около 1940 година, Шлезия е била част от Германия, сега е част от Польша. Така че аз не е, използвам понятието територия на държава член. Когато говорим за автор е, или за е, творец, в случая с осиротелите творби, това е по-скоро <clears throat> правопритежателят, според мен, и затова използвам това понятие. И още едно изменение, което е, се отнася до полската версия на текста. Е, става дума за директивата от 2001, е, а не 2011, но тази грешка установихме единствено в полската версия на превода на проекто директивата. Навсякъде в текста съм а, задраскала публичноправни радиостанции, публичноправни радиа, защото според мен би трябвало да говорим най-общо за радиа включително и частните радиостанции, разполагат с такива архиви и би трябвало да се ползват от същите права. Не виждам защо трябва да въвеждаме едно такова разграничение. Това се отнася единствено за радиостанциите. Освен това, стои въпроса какво ще стане с творбите, които в бъдеще не могат да се разглеждат като осиротели комисията а може би изхожда от разбирането, че в бъдеще няма да има такива осиротели и твърби. Аз в никакъв случай не мога да се съглася с една такава теза. Много е възможно в бъдеще да се появят твърби, при които не е известно името на автора. Що се отнася до познанията за автора, и начините за търсене на автора на дадено произведение, е, то мисля, че е, това не подлежи на е, ограничения във времето и не бих предлагала някакви срокове. Изменение 8 се отнася до това кой ще провежда това много а, грижливо, старателно изследване и търсене? Тук се говори за други организации в оригиналния текст. Аз а, прецизирам това понятие съответно оправомощени организации, т.е. организации, които са е, компетентни в областта на авторските права и са оправомощени да извършват именно едни такива проучвания или търсения. Не става дума за неправителствени организации. директива 29 от 2001 година Предлагам препратки към тази директива на някои места, да кажем изменение 11. В изменение 11 или 12, извинете, 12, уточнява се, в изменение номер 12 става дума за творби, които са а, част от е, архив, от е, сбирки, колекции и така нататък. Тук е, би трябвало да отнесем нещата до директива 29 от 2011 година, защото а, там а, става дума не само за защита и запазване на творбата, но и а, се осъществява връзката с читателя или потребителя. А, за това, че творбата може да бъде е, достояние на е, интересуващите се граждани. В следващото изменение е, става дума за това, че в някои държави, най-вече в скандинавските държави, вече са се наложили така наречените колективни лицензии, които действат много добре, няма смисъл да се променят. Ние предлагаме тук е, един вариант на тези държави, които е, все още не са предприели е, на национално равнище ефективни действия в това отношение или не са намерили някакъв път, но колективният лиценз е един от пътищата в е, дадена библиотека или в един архив е, могат да се провеждат естествено е, проучвания, търсения, но тук е възможно и да се обърнем към концепцията за колективния лиценз. в случая, че автора бъде открит и установен, безспорно той получава вече съответното заплащане за своята творба с задна дата. В случая предлагаме да задраскаме и да се откажем от действащите към момента разпоредби, тъй като на национално равнище, тъй като в бъдеще държавите членки ще бъдат компетентни за провеждането и за прилагането на тези разпоредби. Освен това, Бих искала да е, уточним кои са институциите, заведенията, които ще използват осиротелите творби. Става дума за институции със седалище в държавите членки на територията на Европейския съюз. Така че тези институции са със седалище на територията на Европейския съюз. В предложението на комисията комисията е предложила да се включат всички вече публикувани творби. Тоест, това е важно. Става дума за публикувани произведения. Но не се уточнява, че става дума не само за печатни произведения, но и за скици, картини, иллюстрации и така нататък. В тези публикувани печатни е, произведения. А според мен това е един важен аспект. Освен това, трябва да помислим дали не става дума по-скоро за това да направим тези творби достъпни, а не толкова а, е, за а, е, самото публикуване. Защото става дума за произведения, които се съхраняват в архиви или други подобни институции и да кажем, тези произведения съдържат някакви фотографии. Има много ценни фотографии, които се намират в някакви чекмеджета, по лавиците, които според мен не са част от публикувано произведение, но бих трябвало да са достояние на всички интересуващи се в дигитална форма. Освен това, аудиовизуалните произведения, не само кинематографските, са интересни. Е, комисията би желала да отложи регламентирането в тази връзка за един по-късен етап. Аз мятам, че те би трябвало да бъдат включени в е, приложното поле на тази директива. И освен това предлагаме е, опростяване на е, формулировките в целия текст. Библиотеките също би трябвало да е, предлагат достъп до произведенията в техните архиви. Според мен е, в случая трябва да уточним, че е, става дума за всички видове произведения, кинематографски и други, не само книги, не само печатни произведения. Така че не виждам защо трябва да изключваме в този случай е, определени произведения от приложното поле. В е, кинематографските и аудио или аудиовизуалните произведения ще намерите и кадри с е, публикувани произведения, така че и произведенията, които са представени в кинематографските е, творби, да кажем, би трябвало да бъдат е, предмет е, на директивата. И да се разглеждат също като е, осиротяло произведение. За това става дума в е, изменение 21. Освен това, има и една концепция за така наречените полуосиротели произведения. Е, трима са авторите на дадено произведение, но единият вече е установен, да кажем. Затова се говори за полуосиротяло произведение. Аз предлагам търсенето да продължава, независимо от това, че единият автор вече е установен. Е, и е, неговите авторски права са защитени, той е получил своето възнаграждение и така нататък. Но при всички положения да не се създава пречки за търсенето на останалите автори. Така че тук имаме е, разпоредба, която регламентира и авторските права, и е, правата по отношение на осиротелите произведения. Тоест, аз не предлагам самото понятие полуосиротяло произведение, но предлагам на практика да се продължи е, търсенето на автора, т.е. произведението продължава да бъде в категорията осиротели произведения. Ако вече се установят всички автори, тогава нещата са ясни. Не става дума за осиротяло произведение.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 творби, разбира се. Затова националното законодателство трябва да уреди правна сигурност за тези случаи, защото лаборатори, извинете, библиотеките и архивите не би трябвало да се боят от това, че ще им бъдат наложени такси, които преди това не са били приложими спрямо тях. Затова правната сигурност е нещо, от, е, нещо особено важно. Тя се осигурява чрез е, съответното национално законодателство. и добросъвестно търсене от страна на институциите в е, приложението. този списък не би трябвало да е затворен той не може да е изчерпателен, понеже в бъдеще може да има и други служби. Това, че са по-добри служби, които да се занимават с издирването на, на авторите. По членове 6 и 7 Разпоредбите на член 7 урежда начина по който се работи с осиротяла творба. Знаем името, в случай в който знаем името на автора, то винаги се публикува. Мисля, че тези въпроси обаче не бива да се разглеждат в седми член, който е свързан с други форми или е, търговска употреба на осиротели е, творби. Мисля, че този въпрос трябва да се разгледа в шести член, понеже той урежда по-сходни с това начин на употреба. Защото когато една осиротяла творба се цифровизира, Тя трябва да има еднакъв, еднакъв статут в целия Европейски съюз и ако се предлага в една държава членка, трябва да се предлага в целия Европейски съюз. Това е, е основната идея на директивата. Мисля, че съм включила всички критерии. за предлагането на осиротели творби в шести член. Седми член пък урежда ползването за търговски цели на осиротели творби от страна на институции, като например библиотеки, архиви, телевизионни радиоканали. Това да, могат да бъдат такива организации, които всъщност е, плащат, спонсорират цифровизацията. Та, например, това може да бъде библиотека или е, музей, който за собствени цели, също и за търговски цели, е, ще е, ползва една осиротела творба. Ето това се урежда в е, седми член. Но тук става въпрос единствено за такива организации. Комисията по културни въпроси предложиха да, ста, да се подчертае, че е, това са определен вид организации, защото, например, е, едно предприятие, което произвежда чорапи, а може да реши да ползва е, събрани фотографски творби за дадена своя продуктова е, линия и те искат това да се избегне. В началото на директивата е, комисията дава възможност за публично-частни партньорства – само, че в текста, в материалната част е, няма нищо такова. Така че в трето изменение предлагам да се включи именно такава разпоредба, която Знаете, 33-то изменение – Там се говори за споразумение за публично-частни партньорства като форма на сътрудничество. По такъв начин на библиотеки и музеи могат да превъзлагат цифровизацията или е, също да набират средства за това. końcowe е, zapisy dyrektywy tam е, zaproponowałam, żeby e, wykreślić e, słowo сега, а, е, окончателните разпоредби. Е, аз предлагам да се заличат думите фонограми, защото според мен те е, спадат в категорията на аудиовизуалните творби. В приложението, там където се споменава задължителното размножаване или копиране, аз бих искала да се запише каталози на задължителни а, елементи или артикули. А, още нещо, което искам да подчертая. С това ще се даде достъп до всеки заинтересован, до осиротели творби. Това е нещо много важно и затова се надявам да проведем разискване по този текст. Насърчавам и докладчиците в сянка да дадат своя принос. И ако не възразявате, предлагам 21 октомври да бъде крайния срок за внасяне на а, предложения за изменение. Това ще ни даде достатъчно време. Тюркуазната седмица ще влезе в периода до крайния срок и още една седмица освен това. Така ще можем по-лесно да достигнем до компромиси по всичките предложения за изменения. И така, призовавам ви е, да поставите е, като крайен срок 21 октомври, за да има достатъчно време да достигнем до а, компромис по а, всички въпроси. Аз а, мисля, че покрих най-важните теми и с удоволствие ще отговоря на допълнителни въпроси. Да, благодаря много, казва председателят. Оточняваме, е, че крайният срок за внасяне на изменение е 21 октомври. Ева Лихтенбергер. Е, струва ми се, че срокът е твърде кратък. Е, би било много добре, ако можем малко да удължим този срок. Бих си пожелала малко повече време. Секретариатът обаче, казва председателят, е, е, смята, че нямаме възможност да удължаваме повече срока. Е, днес е 11 до 21 имаме 10 дни. Добре. Давам думата на следващият оратор от комисията и след това започваме с разискванията. Добър ден, господин председател. Добър ден, уважаеми членове на комисията. Господин председател, не разбрах дали искате да взема отношение и по документа, изготвен от е, групата на госпожа Кала или само двата проекта доклада. Предвидели сме общи разисквания, така че е, аз е, ви предлагам да вземете отношение по последните е, е въпроси. аз след това ще проведем естествено и обща дискутия, но нямам нищо против, няма да възраза, ако обхванете всичките три теми. On Благодаря за гледната книга за разпространението онлайн аудиовизуални творби е тясно свързана с другите теми, предмет на дискусията днес. И по-конкретно, дискусионният документ, изготвен от работната група на госпожа Кало на тема авторски права. Зелената книга за аудиовизуалните творби се отчита факта, че аудиовизуалният пазар в Европейския съюз не е достигнал пълна зрялост, и че все още не е реализиран изцяло пълни економически потенциал на този пазар. също и, че в Европа нямаме подобни е, услуги като в е, САЩ, като Netflix. Аудиовизуалната област има сериозен потенциал, не само от гледна точка на економическия растеж, но от гледна точка на културното разнообразие в Европейския съюз. В тази връзка всичко това е свързано с, до голяма степен с предложението за осиротелите произведения, където се опитваме да извършим едно категоризиране на научното историческо наследство в Европа, както подчерта докладчика. В Зелената книга поставяме следния въпрос кои са основните причини пазарът на аудиовизуални творби да изостава от другите пазари, в частност този в САЩ. Определени причините са най-различни. Една от тях е културното и езиково разнообразие в Европа. От една страна това е благословия, голям плюс, но от друга е източник на големи пречки за развитието на общо европейски услуги в аудиовизуалната област и създаването на единен дигитален пазар в Европа. Има и други причини, свързани с системата на авторското право в Европа. И както госпожа Кала спомена тази сутрин с, с право, дигиталният пазар не поставя под въпрос авторските права. Има само един проблем – начина по който се използват, упражняват е, и лицензират понякога тези авторски права. Иначе те изцяло се вписват в дигиталния пазар. И така опитахме се да разгледаме въпроси за лицензите, не само сферата на музикалните произведения, които ще са един от основните моменти в последващото продължение за колективното управление на права, Опитахме се да сегнем въпроси за лицензирането на аудиовизуалния пазар. Тук има най-различни аспекти, услуги видео по поискване, но също и по-традиционни пазари, аудиовизуални услуги, свързани с препредаването на някои програми и така нататък. Във всички тези пазари съществува различен лицензионен режим, различни модели на работа. И трябва да разгледаме главно следния въпрос. Какво да направим, за да насърчим трансграничното развитие на този пазар и да се улесни трансграничното издаване на лицензии. В тази връзка трябва да извършим обстоен анализ и на едно скорошно решение на Европейския съд по случая Премьер Лиг, където става въпрос за териториалните ограничения, за препредаване на някои изображения – дело, което трябва определено да бъде подложено на обстоен анализ. Трябва да се разгледа и въпроса за заплащането за аудиовизуални представления, включително и в онлайн среда, защото, както е отбелязано в документа на госпожа Гало, и то съвсем основателно, в интернет, както и офлайн, трябва да се опитаме да определим подходящо заплащане за авторите и за изпълнителите. И може да се предприема допълнителни стъпки, за да се гарантира всичко това. И на последно място проучваме възможността за подобряване на достъп до аудиовизуални творби за незрящите. По всички тези въпроси сме задали голям брой въпроси, тъй като всички тези въпроси са доста сложни. Очаквам да се проведем щабна консултация по тях. Крайният срок за допитванията е 18 ноември. Много хубаво би било, според нас, да получим и вашия принос, приноса на вашата комисия. Искам да ви припомня, че в контекста на предишно допитване, свързано с преразглеждането на директивата за предлагането на правата върху интелектуална собственост, вие ни изпратихте писмено становище на вашата комисия с редица важни предложения. Мисля, че същото може да бъде направено и по време на консултациите, свързани с тази зелена книга. Благодаря. Благодаря ви. Преминаваме към разискванията. Колегата Енгстрем има думата. Um, Благодаря. Доста въпроси, по които човек може да вземе отношение има. Първо, работната група за авторски права с ръководител госпожа Гало. Това е едно много добро начинание, според мен. Научих много за авторските права, много полезна информация. До голяма степен съм доволен от крайния резултат от този документ. Не съм съгласен с някои от нещата, които каза госпожа Гало или по-скоро би ги преформулиран. Да, съгласен съм, че авторското право не е остаряло понятие. То трябва да бъде запазено с търговска цел и така нататък. Но смятам, че то трябва да се извърши реформа на системата на авторското право, да има промени, за да се отчете интернет. Дали сте съгласни, че това е желателно или не, не трябва да забравяме, че интернет и новите технологии са факт. а, иначе законодателството се приема. Значи системата не може да се обърне. Не може да пречи на децата да се свалят е, материали от, от интернет, каквото и да правите. Защото това е основно право и трябва да се зачита. Така че не трябва да забравяме какво е реалност, кои неща могат да бъдат променени. Съгласен съм, че авторското право има място в сферата на интернет но мисля, че е важно да се извърши реформа на авторското право. Едно от нещата, които научихме в работната група е, че териториалността на авторските прави представлява сериозни проблеми. За закон от споделяне на, на файлове нямаме проблеми, всичко може да се извърши в общо европейския план. Spotify, една шведска фирма, има обаче сериозни проблеми. Бяхме на посещение там. В... Те казаха, че с... имат представителство 7 от 27 държави членки. Искат да присъстват навсякъде. Но имат проблеми, защото във всяка страна трябва да преговарят с десетки организации за управление на авторски права. Около 160 на брой за всички останали държави и ако една от тях каже не, целият проект попада. Така че в общо европейски план има сериозни проблеми. Тук даже не става просто за забавене, просто за невъзможност. Да ми се ще да има е, реформи, да се преодолее е, проблема с териториалността. Съгласен съм с госпожа Гало по въпроса за Организацията за колективно управление. Има въпиваща нужда от сериозни предложения за тяхното трансформиране, да се осигури прозрачност за всяко едно отношение. На първо място статистиката за това, кое къде е било пускано. Много интересно би било на авторите да разберат до кой пазар са достигнали техните творби. Трябва данните да се предоставят е, незабавно, Нещо, което в момента е невъзможно. Данните трябва да са и подробни. Трябва по-голяма прозрачност и в економическо отношение. На всеки 6 месеца има нов скандал за злоупотреби с управлението страната, подобни организации в някоя държава. Това са сериозни проблеми, така че нуждаем се спешно от продължение на комисията в кратък срок. Относно другите доклади, обсерваторията, аз съм за събирането на данни, ако те са добри данни. Обаче, що се отнася до тази обсерватория, до момента ми се струва, че тя ще е просто едно средство за пропаганда за правоносителите, които искат да отлагат реформата в Европа. В обяснителната бележка на комисията към това предложение се споменава проучването ТЕРА, възложено от Стримдрес, обаче отвърлено от академичните кръгове. Отхвърлена е методологията, Презумцията в това проучване ТЕРА е също, че всички неизползвани средства, когато децата свалят нещо, а не закупят съответното съдържание в даден магазин, се предполага, че тези пари ще изчезнат от економиката, все едно са изгорение. Това е нереалистично, според мен, е допускане. Това е единственото цитирано проучване в контекста на тази обсерватория. Въобще не са споменати академичните проучвания, които имат доста интересни заключения. А ние е, имахме контакти с най-различни университети, от които получихме доста интересни идеи, които изобщо не са отразени в документа за обсерваторията. Поради тази причина са доста скептично настроен относно полезността на подобно начинание. Относно доклада за осиротелите произведения, много хубаво е, че най-накрая комисията представи проект за осиротелите произведения. Всички сме съгласни, че те са много важни. Първо от културна гледна точка. Много неща, които са заключени в дадена колекция, така да се каже, представляват голям интерес от гледна точка на културата. Ако го нямаше този проект, щяха да се изпуснат и някои търговски възможности за възстановяване на европейската економика на базата на културното разнообразие на континента. Този целият потенциал е заключен в противен случай – ако няма такъв проект. Един съществен проблем. За съжаление, проекта на комисията на практика почти безполезен, бих казал. Защото, що се отнася до сиротелите произведения, всичко опира до детайлите. В проекта на комисията се казва, че ако един от правоносителите за дадено произведение е известен, то, то, то не попада в предложеното поле на регламента. Това означава, че всички произведения на публични радио и телевизионни оператори попадат извън обхвата на предложението. Защото когато публичен оператор представя продукция, той е един от правоносителите, но има още от 15 до 100 други правоносители, така че по дефиниция проект на комисията е неефикасен в това отношение. Затова е приветствам предложението на госпожа Геринге. Нямахме достатъчно време да се запознаем подробно с предложението на госпожа Герингер, но при след това съм съгласен с общата им насока. Хубаво е, че има проект посветен на тази тема, но трябва да направим така, че той да е работещ проект. Освен в проблема с няколкото правоносители, както почета госпожа Георингер, друг важен проблем е правната сигурност. Това е въпрос с огромно значение. Ако с директивата не се осигури правна сигурност за ползвателите на произведенията, тя ще е абсолютно ненужна. Защото и днес човек може да използва незаконно сортели произведения и най-вероятно никога няма да има никакви проблеми с тях някога. Но няма да има правна сигурност. Така че единственият плюс с подобен законодателен акт е осигуряването на правна сигурност. Нещо, което трябва да бъде реализирано. Има добри моменти в предложението на комисията. обстойното издирване и взаимното признаване на щателното издирване. Много добра идея. Но за да работи директивата, пак ще кажа, че е важно да има критерии за подобни търсения. за лицата, които искат да използват социален произведения, подобен механизъм трябва просто да носи някакви ползи. А има едно ограничение за търговски субекти, да речем за документални фирми, които не могат да извършват подобни търсения. Относно дигитализацията на библиотеки, музеи и библиотеки получават дадени права. Това са много добри организации, но не трябва да забравяме, че те не са доста богати и нямат паричен ресурс да се занимават с масирана дигитализация на произведения. Ако някой се надява, че с тази директива ще се запълни с ново съдържание Европеяна, да не възлага много на тези надежди, защото няма много пари. Така, в заключение очаквам с нетърпение съвместната работа с госпожа Геринг и останалите колеги по този въпрос. Е, това е доста положително начинание. Имаме шанс да направим нещо, което да тласне нещата в правилната посока и да донесе някакви ползи, което е било доста хубаво. Ще спра тук. Благодаря. Благодаря, колега Енгстрем. Колегата Берлингуер. Аз бих желал да благодаря на Мариел Гало за информацията, която получихме и за работата, която е свършена в работната група. По този начин се задълбочава нашето ноу-хау в тази специфична област. Ще се постарая да не навлизам в е, технически подробности е, в моето изказване. Когато започна да работя по е, конкретни предложения за изменения, може би ще навляза и в такива подробности. Но сега ще се спра на политическите аспекти. Намираме се в Европейския парламент, така че много често политическата ориентация е ръководеща и не бива да я забравяме. Комисията е внесла предложение относно осиротелите произведения, което е много важна тема. Ние междувременно вече много често сме обсъждали тези въпроси. Зелената книга е много интересна и съобщенията, публикувани от комисията също, но сега трябва вече да надскочим границите на Зелената книга. От страна на комисията Много често така да се каже, нещата бяха отлагани, непрекъснато бяха отлагани, докато накрая изчезнат съвсем. Не можем да разберем какви са сроковете от гледна точка на комисията. И трябва да продължим, да питаме и да настояваме. Много моля да ме извините за моята настойчивост, но струва ми се, че имаме достатъчно основание да задаваме съвсем конкретно въпроса защо до сега толкова често се отлагаше и защо колежката Гало трябваше да се бори истински, за да наложи темата отново на дневен ред. Е, става дума за правата на творците, за нашето общо културно наследство – И именно компаниите, които използват тези произведения, които ги разпространяват, които ги излъчват и така нататък, се обогатяват е, от нашето бездействие до този момент. А също времено ние би трябвало да се грижим най-вече за защитата на авторските права така че комисията най-сетне предлага действия. Но би трябвало да се ръководим не само от е, рационалното, а и от емоционалното. Трябва да сме с разум и с сърце в темата, защото е, трябва да защитим произведенията и творците. Но ето, че се поставя една междинна инстанция, която в крайна сметка е нещо като пречка, като бариера. А именно компаниите, които се ползват от териториалната обвързаност и излъчват и публикуват без да заплащат авторските възнаграждения и да защитават авторските права, ще продължат да се възползват, ако отлагаме нещата. Същевременно трябва да поздравя комисията за това, че най-сетне на масата е поставен един конкретен проект. Да, добре. Човек може да си помисли, че осиротелите произведения не са никак малко, но може би не са най-съществените. Не е така. В библиотечните фондове се оказва, че лежи едно истинско съкровище – 90% от е, е, архивите в крайна сметка не са изцяло проучени все още и една голяма част от е, проучванията и от издирванията на авторите ще продължи сега в хода на цифровизацията. Европейският съюз при всички положения трябва да се заеме с тази тема, е, съгласен съм с Лидия, с Кристиан Енгстрем също. Предложението на комисията е твърде плахо, скромно, е, сдържано. А ние сме задължени да бъдем много по-радикални в този случай. Защото става дума за създаването на правна сигурност. И аз не мога да се съглася с това да продължим да бездействаме и да е, оставим е, публикуващите, е, излъчващите компании да продължат да се обогатяват от е, липсата на правната сигурност. Трябва, дължим това на творците <clears throat> не само едно материално, но и едно морално възнаграждение им дължим в този случай. Така че трябва да продължим последователно, системно, така както Лидия днес го направи, е, да защитаваме нашата теза и да защитаваме културата, нашето общо културно наследство. Ангелика Ниблер има думата, казва председателят. Благодаря, господин председател. Наистина, колегата Берлингуер е прав. Трябва да говорим с езика на сърцата, не само е, с разума. Целият свят е, е, отбеляза с скръп, е, с тъга е, смъртта на Стив Джанс, е, който определи не само нашето настояще, който маркира и нашето бъдеще. Позволете ми е, именно в тази връзка да благодаря на нашите докладчици, на Мария Гало, на Лидия, на колегата Масип, защото е, при всички положения е изключително важно да модернизираме авторското право в Европа. Благодаря за всички конкретни предложения е, във връзка с модернизирането на правната рамка е, от гледна точка на цифровизацията. Всичко, което е написано в е, предложенията на колегите, в становищата е необходимо. Ние действително бихме желали да продължим е, нашите действия е, във връзка с цифровизацията да настигнем САЩ и да ги затминем, ако можем, а не е, да изоставаме и да се опитваме да наваксваме това, което сме пропуснали. Да, става дума за запазване, за съхраняване на културното многообразие в Европа и Именно тук, е, в рамките на е, тези досиета, аз виждам е, невероятния шанс да съхраним ефективно това културно многообразие. Съгласна съм с госпожа Гано, че авторското право би трябвало да въжи и по отношение на интернет. Естествено, ще се наложи реформиране на авторското право в това отношение, но е, ако желаем да защитим е, творческото начало, най-общо казано, то трябва да обхванем и интернет. Благодаря за това, че отново е, и госпожа Гало и господин Берлингуер поставиха въпроса за излъчващите, за публикуващите компании. Да, от много-много години ние обсъждаме в крайна сметка тази тема и не знае още колко дълго ще продължим да я обсъждаме. Хубаво би било и Европейската комисия да прояви малко повече смелост и да се опита да изясни въпроса с тези компании до този момент се говори само за това, че може би ще се направи нещо, но не е направено на практика нищо. По темата или произведения, като докладчик в сянка, от името на моята политическа група ще благодаря на госпожа Герингер. Една голяма част от измененията заслужават да бъдат подкрепени. Имам две забележки. Моята цел е осиротелите произведения да станат общо достъпни. Става дума и за онлайн произведения, и за дигитални произведения. И тази общо достъпност ще ни даде възможност да направим е, съкровищницата, която се крие наистина, която съкровищата, които се съдържат в библиотечните фондове, в архивите, в частните колекции, общо достъпни. Именно по отношение на публичноправните телевизии трябва е, да се съгласим с е, госпожа е, Гало и госпожа Герингер. Е, трябва да се е, наложи принципа на общо достъпност, защото в крайна сметка и зрителите е, дълги години финансират вече тези публично-правни институции с таксите, които заплащат. На второ място ще кажа няколко думи във връзка с колективните лицензии, които се практикуват в скандинавските държави. Това наистина е много интересен модел и аз мога само да си пожелая този модел да намери приложение и в други държави членки. Това е модел, който не бива да изпускаме от очи и може би си струва да включим този модел по някакъв начин в директивата, не като задължение за държавите членки, но аз лично бих внесла едно предложение за изменение на директивата, т.е. по-скоро за едно допълнение което да не включва непременно задължителен характер при прилагането на този модел, но да го препоръчва. Накрая ще кажа, че и за мен срокът 21 октомври е твърде кратък. Не знае колко години не месеци, а години чакаме комисията да предложи текст за директива. И след като чакахме толкова много години, не мога да си представя, че е, действително срокът от 10 дни не може да се удължи поне с още една-две седмици, за да имаме възможност и да се консултираме и да формулираме по-прецизно нашите предложения, както и да намерим съответния компромис. Това е моето е, настойчиво предложение. Благодаря. Очевидно няма да го гласуваме през ноември, ще гласуваме по-късно и по този начин ще удължим срока. Госпожа Лихтенбергер има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата Берлингуер, който всъщност каза много от нещата, които и аз възнамерявах да кажа. Е, подкрепям изцяло мнението му. От много време се занимавам с тази тема и за съжаление и аз установявах, че дълго време нямаше напредък. Не всеки, който твърди, че авторското право би трябвало да се адаптира, така да се каже, към а, новото, към днешното време и към а, новите форми на разпространение знае, че авторското право придобива все по-голямо значение, именно поради съвременните технологии. В никакъв случай не можем да пропускаме повече време да адаптираме авторското право към новите условия, новите технологии, новите модели на разпространение. Не бива да изоставаме от САЩ, така че модернизацията е абсолютно необходима и това, което е особено важно. Не става дума за интересите на големите играчи на пазара. Става дума и за е, малките, е, по-дребните търговски модели, колегата вече говори за тях. Те заслужават особено внимание, защото те не могат на практика сами да налагат, така да се каже, правата си. Ако в никакъв случай не желаем да се получи някаква свръхконцентрация на този пазар и желаем да защитим всички участници, трябва да е, имаме предвид е, съответните модели е, и да се ползваме и от скандинавската практика трябва естествено да се ръководим от е, принципа за правната сигурност, инак е, няма да можем е, на практика да получим никакъв конкретен резултат. Дори и всичко това, което правим по отношение на сиротелите произведения, няма да може да ни помогне. Ако по някакъв начин да пренебрегнем е, принципа на правната сигурност. Освен това, е, произведения, приспособени за хора с увреждания, за хора с намален слух, с е, намален визус и така нататък. Това е изключително важен сегмент от пазара, от нашата действителност. В никакъв случай не бива да действаме шизофренно, е, трябва да действаме абсолютно последователно, системно и да мислим за всички потребители, за всички от нези, които е, желаят е, да имат достъп до европейската култура. Е, тоест да не забравяме и тези е, е, групи от увредени лица, които също имат интелектуални интереси и потребности. В никакъв случай не било да го правим. Тук е, очевидно ще трябва да се стигне в един момент и до международни преговори. За мен това бе разочарование е, и то тежко разочарование, когато е, установих, че на европейско равнище на практика не се прави нищо, именно за да станат тези произведения, за които го става дума в случая, наистина общо достъпни, включително и за слепи хора, за глухи хора. Има различни модели на цифровизация, като Европеана и други. Не можем да очакваме в е, времето на економиите е, някакви средства да се отпускат по линия на министерствата и държавните е, бюджети. Навсякъде, както знаете, се правят съкръщения, така че трябва да помислим за друг начин за финансово поддържане на Европеана. Аз е, в никакъв случай не желая е, някаква тотална дигитализация в Европа, но и нямам никакво намерение да се боря срещу Google, да кажем. В едни подобни намерения очевидно няма да успея в тази борба. И така, помислете, моля, по всички тези аспекти. Благодаря, казва председателят. Колежката Викстрам има думата. Благодаря. Първо искам да се, извиня, че, да се извиня, че закъснях поради трудно пътуване от моята страна от Скандинавския полуостров. Темата, която в момента разглеждаме, е една от малкото, които засягат всички хора. Затова трябва много сериозно да обмислим цялостната стратегия, по която работим в работната група по авторските права. Този въпрос е от огромно значение за хората изобщо. Искам първо да благодаря на госпожа Гало за начина по който проведе разговорите в работната група. Ма това е най-доброто, което може да се каже за един председател. Тя а, председателстваше с, а, твърда ръка, но при все това бе не по-малко очарователна удоволствие беше действително да се работи в тая работна група. Благодаря на всички е, колеги, които споделиха опита на е, различни страни. И всичко това ни даде възможност да се опознаем по-добре и да опознаем по-добре е, съответните си позиции. Това е от значение и за бъдещата ни съвместна работа, защото предстои да се вземат и е, други решения в този контекст. Сега вече знаем как можем да постигаме компромиси, да отбелязваме напредък. което ще допренесе и за по-добрата економическа ситуация в Европа, което е една от най-важните задачи. Много неща вече бяха казани, няма да ги повтарям. Искам само няколко неща да спомена. Например, във връзка а, с а, а, обсерваторията и това, което каза колегата Идалго. Надявам се, надявам се това да изиграе роля наличието на по-добри, по-надежни данни с по-високо качество, за да можем наистина да подхождаме към проблема с нарушаването на авторските права. Също бих искал да взема участие в делегацията в Аликанте, където ще продължи да се разисква този така важен въпрос. Съгласен съм с повечето предложения, с много от тях поне, но а, трябва да изразя а, известни съмнения по въпроса за обществената осведоменост. Как ще разпространим тази информация? не съм убеден доколко ще се справим с разпространението на тази информация всички 27 държави членки. Не бива да забравяме, че положението в различните е, държави членки е различно и може би има по-добър начин за изразходване на обществените средства. Трябва е, да се търсят възможности за предоставяне на гражданите на е, правни инструменти, е. Например, можем да подаем една кампания за обществено осведомяване по въпросите на това, кое е законно да се върши в интернет. Много неща мога да кажа за дружествата, за а, събиране на произведения, но знам, че нямаме много време. Искам обаче да подчертая какво голямо е значението на работата, която вършим по този въпрос. Нека да запазим положителната атмосфера, И към предложението на комисията мисля, че трябва да подходим положително, за да постигнем положение, при което всички творци получават справедливо възнаграждение, а това ще стане чрез растеж и економическа стабилност и в тази област в Европа. Благодаря на всички, които работиха по това досие. И наистина предизвикателствата, пред които все още сме изправени, не са никак малки. Председателя дава думата на следващия оратор. Благодаря на госпожа Гало за това, че така добре е ръководи разискването на работната група, на което аз не бях член, но все пак искам да благодаря. Аз бях докладчик в сянка по доклада и дал го докладчик сянка от НП. Подкрепям това, което бе свършено от господин Идалго. А тук важното е, е да разполагаме с контекст, с е, правна рамка, е, в която да се върши работата. Чух, че има известни притеснения във връзка с ефективността на агенцията. Целта е тези агенции да са в състояние да работят по постигането на крайните цели. По въпроса с статистиката, това е проблем в съвета. В момента Германия изрази е, съмнения, свързани с сигурността на данните, но а, трябва да си вярваме. Е, е, да вярваме, че няма да се злоупотребява. Малките и средни предприятия е, са изправени пред предизвикателство, свързано с е, новаторството, иновациите е, Те трябва да бъдат приобщени към процеса на събиране и предоставяне на данни. Благодаря. Председателя дава думата на госпожа Гало, след това господин Масеп. Благодаря, господин председателю. А, накратко ще се изкажа, защото знам, че скоро трябва да почнем да гласуваме. Няма да е трудно да се изкажа всъщност накратко, защото по конкретни въпроси а, само вземам думата. Първо за обсерваторията, статистическите данни и изследванията не може да кажете, че сте против една обсерватория, която ще предоставя факти и е, данни, като същевременно успорвате тия факти и данни. По изследването Тера, това, което чухме, е, професор ако води това изследване. Има още едно от Швеция от университет, университета в Упсула. Резултатите от, от изследването бяха публикувани на 28 октомври 2010 година и там става ясно, че транспонирането на директивата от 2004 година повиши частотата на гласуването онлайн с 48% в Швеция. И така, е, това, имаме данни, е, които преди са били подлагани е, на съмнение, сега обаче разполагаме с обсерватория. Така че да се избегне това. По зелената книга на комисията мислих да кажа много по това въпрос, но ще се огранича до няколко коментара. Първо за териториалността. Трябва да си дадем а, ясна сметка, че никога няма да постигнем някакъв абсолютен успех. Е, има две е, причини за това. Първо, не можем да управляваме търговската политика на съответните дружества в сектора на разпространението на музика и аудиовизуални произведения. Тъй, че а, има търговска вариативност, която няма как да се уеднакви в държавите членки. Втората причина е, че няма как да се преодолеят езиковите и културните бариери. Е, така че това е един проблем, който няма да се разреши и това се доказва от аудиовизуалния сектор. Там а, териториалността е много по-малка, отколкото при музиката. Два въпроса искам сега да задам на комисията. На единия вече получихме поне частичен отговор от страна на госпожа Ферлингер. Тя каза, че комисията ще анализира правните последици от наскорощото решение на Европейския съд. И втория ми въпрос е сравнително специализиран. В Зелената книга се споменава често директивата за кабелните и сателитните услуги. Искам да попитам комисията дали разполагат с оценка на действието на тази директива, дали има анализ на въздействието и след приемането й, за да може да се прецени какво въздействие е, има или ще има тя върху аудиовизуалния пазар. Е, възоснова на а, страната по происход. Та така, тази директива а, допринесла ли е или не за укрупняването на европейския пазар? Това е въпроса ми към комисията. И накрая, понеже казах, че съвсем накратко ще се изкажа, искам да си удържа думата. А, искам да кажа няколко думи по въпроса за осиротелите творби. Първо искам да поздравя Лидия за а, чудесната работа. Имам и някои бележки, обаче, които искам да отправя. Те са три на брой. Първо, приложното поле. В тая връзка е, е съвсем ясно, че има много законодателни инициативи, които са били подемани и е, трябва да е, трябва да избегнем приплъзването към категории, които не са осиротели творби, например такива, които са излезли от печат. Също не бива да изпускаме от поглед с кого се занимаваме, кой би трябвало да се покрива от директивата. Това предложение за директива има за цел да спомогне създаването на европейски цифрови архиви и библиотеки в рамките на Европеана. Мисля, че изредените институции трябва да останат в затворен списък. Това са библиотеки, архиви, кинематографски архиви и другите, които са изредени там. После щателната проверка – същателното издирване на авторите, извинете. Това не бива да е чисто формалност, трябва да се върши добросъвестно. Тъй, че да а, тъй, че да не се стига до а, жалби и оспорвания по пети член. После, там където се определят източниците на информация при консултиране. Мисля, че с правоносителите ни трябва нещо повече от консултации. Трябва ни всъщност споразумение да се достигне до съгласие за уместните източници. По трети член. Съгласна съм с госпожа Ангстрем много ме притеснява финансирането на тия щателни издирвания, защото организа... организациите, за които става въпрос, често пъти, както се каза, са библиотеки, които не разполагат с огромни средства и а, финансирането често ще се оказва проблемно. Имам и въпроси по четвърти член, понеже се казва, че щателното издирване се а, е, извършва в държавата членка, където първа е публикувана или излъчена творбата. На принципа за взаимно, по принципа за взаимното признаване, това е нормално и естествено, само че то ще изисква пълна оперативна съвместимост на базите данни. Аз не знам дали това е е възможно и достатъчно. Аз познавам френски автори, които са издавали произведението си в Белгия, понеже струва по-малко. Така че ако а, търсим само в страната на първото издание, а можем да пропуснем всъщност информацията, която ни трябва. И това не въжи само за Франция и за Белгия. Но а, оперативна съвместимост между Франция и Белгия, това не е нещо много сложно. Между други две страни, това ще предполага и превод. И много други въпроси оставят неизчистени. И третото нещо, което искам да кажа. Шести и седми член определено пораждат трудности, но както каза Лидия, това, което а, се поиска в Комисията по културни въпроси, бе да се заличи седми член. Малко е неудачно, че по един и същи начин са озаглавени 6 и 7 член, защото в 6 член са нормите а, били правилата, в 7 член са изключението от тези правила. Трябва да си зададем някои въпроси, свързани с ползването на осиротелите творби. Това, което се урежда в 6 член е възнаграждението на правоносителите правоносителите по а, смисъла на пети член. Какво а, обаче остава неясно? А, възнаграждението за период преди да бъде открит автора, например. По седми член, мисля, че там нещата са написани достатъчно конкретно. конкретно за случаи, когато една библиотека е цифровизирала едно произведение, след това обаче е, иска да даде правата на е, частно дружество е, е, за ползване на, на това произведение. Този, е, тази хипотеза обаче не е покрита. Благодаря ви за вниманието, господин председател. Благодаря. Е, темата наистина е много сложна. Колегата Масип има думата. Извинявам се, че напуснах за малко залата и не чух всички забележки по това, което казах. Но моите служители бяха тук в залата и можем да отговорим на всички поставени въпроси. При все това искам да се възползвам от тази възможност да кажа най-добросъвестно на господин Екстрюм от Швеция, че оттеглим всякакъв цитат, свързан с доклада Тера, защото не искам това да се превръща, превръща в противоречив въпрос. Искам да се спрем на съществените моменти, да следваме един положителен подход. Както бе казано, искаме с обсерваторията да се постигне напредък и да се преодолеят различията. Ако господин Екстрим се притеснява от тези проблеми, моля да не се притеснява. Обсерваторията няма да се превръща в машина за пропаганда, тя си има други цели. Това е платформа, която работи в две основни направления. Тя ще даде рупор на тези, които професионално се занимават в Европа с тези въпроси. Ще е платформа и за открит диалог по тези теми с стопански субекти, също и с създателите и авторите на произведения. Мисля, че това решава проблемата на госпожа Гало. Тя се справо каза е, това за моята страна, пиратството и незаконното сваляне на произведение. Аз принципно имам за цел да защитя авторите. Искам в нашите страни да се набере една критична маса от лица, които искат справедливо представителство. Това именно каза Антонио Лопес Исторес от Испания. Сега той е в опозиция, но може да е на власт някой ден. Независимо как са отсветено партийни партии. Трябва да защищаваме партии, е, авторите. Съгласен съм с госпожа Галош, трябва да се осигури пълна защита на авторите в Европейския съюз и по-отделно в държавите членки. Това е което имам да кажа по тези въпроси. Госпожа Георгия. Съвсем накратко искам да благодаря за изказванията. Ще се спра на някои от забележките. Страната в Европейския съюз, където е първото излъчване или публикуване, е много важно понятие, тъй като трябва да имаме някакъв ориентир. Възможно европейски автор публикува нещо за първи път в САЩ или Китай – това може да стане, но тук говорим за първа публикация в Европейския съюз. Тъй като наш закон въжи за Европейския съюз, а не за САЩ или Китай. Това може да не е първото публикуване на текста, но то е първото публикуване в Европейския съюз. Това е единствената възможност за дигиталното издирване. Относно лицензите, разширените колективни лицензи. В директивата се уреждат и други хипотези, освен тази. И в текста изрично е казано, че разпоредбите не са в ущърп на действащото законодателство, а са само допълнение към него. Според мен това е много спешен въпрос, тъй като спешен, защото говорим от дълго време за него, трябва да се ускорят нещата, както да речеме, във връзка с патентите. Ако се удължи крайния срок за изменение, няма да постигнем кой знае колко много. Не забравяйте, че предстои Страсбург, тюркуазена седмица. Няма да имаме време да се занимаем с въпроса защото ще работим в нашите избирателни райони. Затова аз предлагам крайния срок октомври. Още една седмица, седмица в Брюксел ще има изслушвания, проучвания. Темата е проучена обстойна и не мисля, че се нуждаем от е, Стасбургска седмица или друга тюркоазина седмица за да мислим. Защото така или иначе няма да имаме време. Не забравяйте, че и съвета работи по сиротелите произведения. Това е един от приоритетите на полското председателство. Ние работим много добре с нашите партньори. Те искат компромис. Трябва да се възползваме от тази възможност, защото следващото председателство няма да гледа на този въпрос като на приоритет. Той ще бъде оставен на заден план и всичко може да се проточи до безкрай. Така че аз искам да се придържаме към 21 октомври като крайен срок. Трябва да положим максимални усилия да постигнем компромиси. Нямаме време за губене. Да, съвсем на края на дискусията госпожа Фролингър. Първо въпрос е на госпожа Гало, свързан с оценката на директивата за кабели, кабелното и сателитното разпръскване и въздействието и върху пазара. Трябва да призная, че последният доклад, посветен на тази директива, е от 2002 и към този момент е, счетохме, че тази директива няма голямо или няма никакво въздействие върху пазара. Защото независимо от тази директива, аудиовизуалният пазар ще остане до голяма степен национален или най-много обхващаше две езикови зони. От констатациите тогава не стана ясно дали това е така, защото няма търсене на пазара за общо европейски трансгранични услуги, поради културното езиково разнообразие, което вече бе споменато госпожа Гало, или защото директивата никога не е била работеща заради договорите между правоносители и разпространители. Т.е. не е възприятата философията на директивата. Това е въпрос, който ще трябва да проучим обстойно в контекста на последващите мерки след Зелената книга за аудиовизуалния сектор. Що се отнася до предложението за осиротелите произведения, даваме се сметка, че то може да бъде подобрено. Приветстваме доклада на госпожа Уденбергс. Поздравления, много добра работа е свършила. По някои от измененията и сега можем да кажем, че те са много полезни. Например, уточнението, че първо публикуване е понятие, което се води от териториалността, а не от исторически граници. Или пък уточнението, че говорим не само за аудиовизуални, но и за чисто аудио произведение или пък уточнението, че снимков материал, снимки най-малкото трябва да бъдат включени в приложеното поле на предложението, ако те са включени в печатни материали или книги и редица други. Има някои изменения, по които те първо трябва да помислим. Още Например, полуосиротелите произведения, въпрос, който бе повдигнат от редици колеги в залата. Даваме се до голяма е, степен сметка, че нашето предложение е незадоволително в това отношение. Но ако госпожа Лещенбергер намери решение на проблема, съгласен сме с нея, че то трябва да е изцяло изпипано от правна гледна точка и трябва да признае, че не сме намерили още правно решение на проблема, но сме готови да помислим допълнително по този въпрос. Накратко по колективното управление на авторски права. Ние сме поели ангажимент да представим подобен проект в началото на 2012 и искаме това предложение да има и сила, особено що се отнася до прозрачността и управлението в тази сфера. Въпросът обаче не опира само до политическа решителност, а и до много сложни правни процедури. Трябва да извършим анализ на нормативната уредба в всички държави членки, да вземем най-добрите примери, процес, който за съжаление отнема известно време. И не на последно място, достъпа до аудиовизуално съдържание за незрящите. Ние не блокираме напредъка в Световната организация по интелектуална собственост. Имаме незадължителен инструмент, който се ползва с широка подкрепа. Стигнахме до заключението, че може би е назрял момента да се опитаме да сме малко по-амбициозни в това отношение и проучваме възможността дали да не поискаме и договор с задължителна правна сигурност. Благодаря за вниманието. Благодаря. И сега все още е отворен е въпросът за крайния срок е, 21 октомври, каза госпожа е, Геренгер. Две политически групи поискаха удължаване на срока и за това сега ще ви помоля да гласувате. Който е за срока 21 октомври, моля да даде знак с ръка. Кой е за този срок? Кой е против този срок? Очевидно, мнозинството се обявява за удължаване на срока. 28 октомври предлагам. Кой подкрепа тази дата? За, против. Добре, остава като крайен срок 28 октомври. Е, секретариатът е, ще има предвид, е, че при това положение гласуването може да стане едва през декември. Е, през ноември няма да е възможно да свършим с всичко, като имаме предвид и сроковете за превод. И така, този въпрос е изяснен. Сега преминаваме към гласуването. Става дума за доклада Лехнер и за е, мандат за е, постигане на първо споразумение. Курт има думата. Е, като имам предвид краткото време, с което разполагаме, ще се спра само на един-два аспекта, господин председател, казва господин Лехнер. Всъщност е, вчера по темата на свързване на регистрите забравихме да определим срока. Аз бих предложил 27 октомври, естествено, ако никой не възразява. А сега нека да ви кажа съвсем накратко, че става дума за това не само да определим мандата, но и за това, че по тази изключително сложна и непрегледна материя е, Европейският парламент би трябвало да заеме една единна позиция, която ще ни е, помогне в е, преговорите с съвета. Комисията е предложила добро предложение по тази сложна материя след консултациите и с съвета и е, с помощта на комисията, която наистина бе много важна и с измененията, които колегите внесоха, се надявам да постигнем подобрение на текста в интерес на всички заинтересовани лица, на гражданите най-вече. При всички положения решението не бива да се отлага за някакъв неопределен срок. Е, това не означава естествено, че не можем да внасяме някакви по-дребни корекции в текста от гледна точка на езика, на формулировките. Естествено, че е, съветът е, също има някакви изменения. Колегите, които не са запознати с въпроса, трябва да знаят, че всички държави имат задължения в това отношение. за това е, наследниците да не бъдат ощетени, да не бъдат лишавани от възможността да е, бъде изпълнено завещанието. Именно в този е, смисъл трябва да се внесат някои изменения в е, приложимото право. Но. Още по, е, приживе е, завещателят може да прехвърли е, наследството си е, върху определени лица. Е, под формата на дарение или прехвърляне на собствеността. По този начин ние избягвахме някои празноти в законодателството. В Германия поне, а и в други държави. В Великобритания нещата са малко по-специфични, но нашата колежка Лолис би трябвало да се съгласи с мен, че от е, правно-техническа гледна точка съществуват различни възможности. Да кажем, дарение, направено при живе, би могло към датата на е, осъществяване на това дарение да бъде ефекти, фиктивно при, датата за приложимото право. В а, други държави членки има един срок от около 10 години а, при дарение а, между съпрузи. А, срокът, да кажем, а, се отлага и не започва да тече от самата дата на дарението. А, това е случаят в Италия и в Польша също. Но ако италиански граждани или полски граждани живее в Германия и реши да направи дарение на своя съпруг, съпруга, партньор и така нататък, но след това се връща в Италия и започва да мисли дали е било правилно да направи това дарение 50 години по-рано, да кажем, и дали не би трябвало да се ръководи по-скоро от е, е правната уредба в Италия. горе-долу да, е, така стоят нещата и в Великобритания. Трябва да кажа, че що се отнася до опасенията, че завещателят, така да се каже, е, е обречен да изпълни задълженията, които е поел към по-ранна дата при други правни условия, е, може да се промени. Не е задължително човека да умира или да се е, той връща в съответната страна. В някои случаи е възможно завещателят да е минал през или съответно дарителя да е минал през няколко държави членки. Така че е, в това отношение има внесени изменения, е, нали, най-вече от е, английски колеги, от, е, но много ви моля да ме разберете, не мога да приема едно такова предложение, защото то не е валидно за останалите държави членки. Знае, че това е много важно за Великобритания, но ви моля да проявите разбиране. Може би ще намерим компромис. Естествено, че има възможност да включим един допълнителен е, текст е, към съответния член е, и да кажем, че за Великобритания се предвижда така и така. Е, колежката Гало също има подобни проблеми, е, но. Е, Както ви казах, е, спецификата в Великобритания е нещо, което заслужава внимание. Е, разбирам, че колегите желаят да запазят тази специфика, но е, това не би трябвало да се отразява на всички останали. Когато текстът стигне до съвета, нещата ще се обсъждат отново, но не можем да налагаме едно такова решение, което е специфично на всички останали. Благодаря казва председателят. И така. А, започваме с компромиса. Едно, а, кой е за, против, въздържали се. Приема се. Втори компромис, кой е за, против. Приема се. Изменение 23 на докладчика. Кой е за? Против? Приема се. Компромис 3. Кой е за? Против? Приема се. Компромис 4. Кой е за? Против? Приема се. Компромис 5. Да. За? Против? Приема се. 27 изменение е за, против, приема се. 28 изменение за, против, приема се. Компромис 6 за, против, приема се. Компромис 7 за, против, приема се. 31 изменение, кой е за, против, приема се. Компромис 8. Кой е за? Против. Приема се. Девети компромис. За. Против. Приема се. Десети компромис. За. Против. Приема се. 34-то изменение за. Против. Приема се. Компромис 11 за. Против. Приема се. 12. Кой е за? Против. Приема се. 13. Компромиса. Против. Приема се. 14. За. Против. Приема се. 39. За. Против. Приема се. 165. За. Против. Мнозинство на гласовете за. Приема се. 166 за, против, отхвърля се. 167 за, против. Нека проверим. 167, моля гласувайте за. Против. Приема се. Един глас повече за. 15 за. Против. Приема се. 16 компромисно изменение за. Против. Приема се. 17 компромис за. Против. Приема се. 44 за. Против. Приема се. Компромис 18 за, против, приема се. Компромис 19 за, против, приема се. 175 за, против, приема се. Компромис 20 за, против, приема се. Компромис 21 за, против, приема се. 47 за, против, приема се. 48 и 177 за, против, приема се. 49 за, против, приема се. 50 за, против, приема се. 51 за, против, приема се. 178 и 179 за, против. Още веднъж за, против, отхвърля се с един глас. 180-181 за, против, отхвърля се. 184 за, против, отхвърля се. След това 186 се отхвърля 185-187 за против. Мисля, че се отхвърля. Така ли? Заповядайте. Мисля, че допуснахме две грешки по списъка с измененията. Става въпрос за изменение 188. 100 отпада само ако 184 и 186 се приемат, но те не бяха прияти, така че трябва а, да се гласува. По това също въжи и за 182. Председателя, да, имам два различни списъка за гласуване и те са различни. Добре, значи трябва да гласуваме по 188 изменение. и 182. 182 за, против, отхвърля се. 188 за, против, отхвърля се. Благодаря, че посочихте това. И така, 185 заедно с 187. За, против, отхвърля се. 189 за, против, отхвърля се. 190 за, против, приема се. 191 за, против, приема се. Компромис 22 за, против, приема се. 56 вече е готово. 58 се приема. 59 за против. Приема се. 60 за против. Приема се. 193 за против. Още веднъж. 193 за против. Приема се. 25 компромис за, против, приема се. Компромис 23 за, против, приема се. 65 за, против, приема се. Компромис 24. А, извинявайте, 66-то трябва да гласуваме за, против, приема се. 24 компромис за, против, приема се. 199 с евентуално изменение за, против, приема се. 69 за, против, приема се. 70 за, против, приема се. 71 за, против, приема се. 200 за, против, против. Мисля, че повечето бяха против. Отхвърля се 72 за, против. Приема се. Компромис 26 за, против. Приема се. Компромис 27 за, против. Приема се. 214 за, против. Приема се. 75 за, против, приема се. 216 за, против, приема се. Компромис 28 за, против, приема се. 77 и 219 за, против, приема се. 220 за, против, отхвърля се. 221 за, против, отхвърля се. Компромис 29 за, против, приема се. Компромис 30 за, против, приема се. Изменение 80 за, против, Приема се. Компромис 31 за. Против. Приема се. 226 за. Против. Приема се. Компромис 32 за. Против. Приема се. Компромис 33 за. Против. Приема се. 86 за. Против.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 92 за, против, приема се. 93 за, против, приема се. 94 за, против, приема се. 95 за, против, приема се. 232 за, против, приема се. 97 за, против, Приема се. 234 за, против, приема се. 99 за, против, приема се. 100 за, против, приема се. 236 за, против. Нека проверим още веднъж за против, Тринайсет на 9 приема се. 237 за, против, отхвърля се. 101 за, против, приема се. Компромис 35 за, против, приема се. Компромис 40 за, против, Приема се 102 за, против, приема се 103 за, против, приема се 239 за, против, приема се 105 за, против, приема се 240 за, против, приема се 241 за, против, Отхвърля се. 107 за. Против. Приема се. 108 за. Против. Приема се. 109 за. Против. Приема се. 110 за. Против. Приема се. 111 за. Против. Приема се. 112 за. Против. Приема се. 242 за, против, приема се. 113 за, против, приема се. 114 за, против, приема се. 115 за, против, приема се. 244 за, против. Мисля, че повечето са против. Пак за, против 13 на 9, е, объркал съм се, приема се. Това бе номер 244, сега 245 за, против, приема се. 118 за, против, приема се. 119 за, против, Приема се. 120 за. Против. Приема се. 121 разделно гласуване. Първото изречение за. Против. Приема се. Второ изречение за. Против. Приема се. 122 за. Против. Отхвърля се. 124 за. Против. Приема се. Второ изменение за против, приема се. 127 за, против, приема се. Четвърто за, против, приема се. 129 за, против, приема се. 130 за, против, приема се. Компромис 36 за, против, приема се. 7 за, против, приема се 8 за, против, приема се. Компромис 37 за, против, приема се. 133 за, против, приема се. 134 за, това сме го изчистили. 133 пак гласуваме за. Против. Още веднъж. 133. За. Моля да гласувате за. Против. Пак се отхвърля. 134 гало за, против, приема се. 136 за, против, приема се. 137 за, против, Сто тридесет за 13 гласа. Не, 13 изменения. извинете. Не, в моя списък са различ, различно написано 13 за, против, приема се. 140 за, против, приема се. 14 за, против, приема се. 141 за, против, отхвърля се. 38 компромис за, против. При мен са различно написани нещата. 15 за, против, приема се. Сега вече 38 компромис за, против, приема се. 39 компромис, нали така? За, против, приема се. 18 за, против, приема се. 19 за, против, приема се. 20 за, против, Приема се. 146 за. Против. Приема се. Отхвърля се. Отхвърля. А, отхвърля се всъщност. Да, повечето бяха против. Сега по целият документ за, против, въздържали се. Доста въздържали се имаме но всички останали са за. Желая на докладчика и докладчиците в сянка, в сянка успех по-нататък. Благодаря ви, че дойдохте да гласувате. Това беше необходимо а, разискване. Благодаря на представителите на всички политически групи. Е, приятно бе да се сътрудничи с тях, е, макар че темата е изключително сложна. Е, имайте предвид, е, че всички тези изменения, особено във връзка с преходните разпоредби, са изключително важни. Всички е, вие ги приехте единодушно. Това е много важно. Защото в противен случай е, бихме имали проблеми, естествено. Е, не можем да се съгласим с е, това е един такъв регламент е, да не е, влезе в сила. Това би било непростимо по отношение на гражданите. Много е, важно е това и аз многократно съм го посочвал, включително и по време на консултациите и ще продължа да го подчертавам. Преминаваме към а, гласуването на а, този а, на тази директива във връзка с а, Атинската конвенция, член 10. Има ли някой против? Е, не. Всички са за. Добре. Така. Преминаваме към правото по несъстоятелност. Пак доклад е, от аз съм авторът. Първо изменение, е, не. Второ изменение. Кой е за, против? Приема се. Компромис едно. Кой е за, против? Приема се. Изменение 5. Кой е за? Против? Отхвърля се. Шесто изменение за, против, приема се. Седем за, против, приема се. Втори компромис за, против, приема се. Изменение 9 за, против, приема се. 11 за, против, приема се. 12 за, против, отхвърля се. 4 на Емпъл. Кой е за? Против. Приема се. 13 изменение за. Против. Приема се. 14 за. Против. За. Против. Сега гласовете против. Отхвърля се. Емпъл 7 за. Против. Приема се. Трети компромис за. Против. Приема се. 18 болс за. Против. Отхвърля се. Екон 1 за против. Приема се. Екон 2 за против. Отхвърля се. Екон 3 за против. Приема се. Екон 4 за против. Отхвърля се. Екон 5 за против. Приема се. Екон 6 за против. Приема се. Екон 7 за против против. Приема се Екон 8 за, против. Отхвърля се Екон 9 за, против. Отхвърля се Екон 10 за, против. Приема се Екон 11 за, против. Отхвърля се Емпл 5 за, против. Отхвърля се 6 за, против. Отхвърля се 8 за, против. Приема се 9 за, против. Приема се 10 за, против. Приема се 11 за, против. Приема се 12 за, против. Отхвърля се 13 за, против. Приема се 15 за, против. Приема се 16 за, против. Отхвърля се 18 за, против. Отхвърля се 21 за, против. Отхвърля се 19 за, против. Приема се 20 за, против. Приема се 21 за, против. Приема се 22 за, против. Приема се 23 за, против. Отхвърля се Компромис 4 за. 5, не, против. Приема се. Пети компромис за. Против. Приема се. 27 за. Против. Приема се. 28 за. Против. Приема се. 29 за. Против. Приема се. 30 за. Против. Отхвърля се. 32 за. Против. Приема се 33 за. Против. Приема се. Компромис 6 за. Против. Приема се. 36 за. Против. Приема се. 37 за. Против. Приема се. Компромис 7 за. Против. Приема се. 40 за. Против. Отхвърля се. Гласуваме по целия доклад. За, против, въздържали се? Няма. Приема се. Благодаря ви. А сега преминаваме към доклада на Александра Тайн. 11 изменение за, против, приема се. 12 за, против, Приема се. Компромис 1 за, против, приема се. 13 за, против, приема се. 14 за, против, приема се. 61 за, против, отхвърля се. 15 за, против, приема се. 16 за, против, приема се. 17 за, против,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 24 за, против, приема се 25 за, против, приема се 26 за, против, приема се 63. Няма нужда да се гласува 65 за, против, отхвърля се. 27 за, против, приема се. 28 за, против, приема се. Компромис 3 за, против, приема се. 67 за, против, отхвърля се. 30 за, против, приема се. 31 за, против, приема се. 32 за, против, приема се. 33 за, против, приема се. 69 за, против, да преброим отново гласовете за. Гласуваме за 69. За. А сега кой е против? Гласовете за са повече. Приема се 34 за. Против. Приема се 35 за. Против. Приема се 36 за. Против. Приема се 37 за. Против. Приема се 38 за. Против. Приема се 70 за. Против. Отхвърля се. 39 за. Против. Приема се. 40 за. Против. Приема се. 71 за. Против. Гласовете против са повече от 50. се. 41 за. Против. Приема се. 42 за. Против. Приема се. 43 за. Против. Приема се. 44 за. Против. Приема се. 45 за, против, приема се. Компромис 4 за, против, приема се. 46 е, за, против, приема се. 73 за, против, отхвърля се. 47 за, против, приема се. 48 за, против, приема се. 74 за. Против. Отхвърля се. 49 за. Против. Приема се. 50 за. Против. Приема се. Така. А, сега 51 за. Против. Приема се. 52 за. Против. Приема се. 53 за против, приема се 54 за, против, приема се 55 за, против, приема се 56 за, против, приема се 57 за, против, приема се 1 за, против, приема се 2 за, против, приема се 3 за, против, приема се 4 Разделно гласуване. Първа част за, против, приема се. Втора част за, против, приема се. 5 за, против, приема се. 6 за, против, приема се. Седем за, против, приема се. 8 за, против, приема се. 22 за, против, отхвърля се. 59 за, против, при... Е, отхвърля се 9 за, против, приема се окончателно гласуване. Кой е за, против, въздържали се? Единодушно се приема. Благодаря ви. А сега преминаваме към доклада Регнер Едно единствено гласуване по целия доклад. Кой е за, против, е, въздържали се и така приехме го. Поздравяваме Евелин Регна. Преминаваме сега към колегата Стоянов и неговата тема дебат по тази точка ще си позволя само една минута да отнема от времето на комисията. Става дума за петиция на един френски гражданин, който е отправил до, до комисията по петициите, служител, служител на а, сметната палата, който е имал значителни е, е, затруднения. Е, колега Стоянов, ние вчера всъщност е, отложихме точката, така че тя днес няма да се разисква от ноември. Е, отложена е за ноември. Отложена е за ноември. Не знае е, защо не е стигнала информацията до вас, но по тази причина е, вие не сте включен в момента в е, моя списък. И така, сега преминаваме към е, доклада Масталка. Е, колегата Рапка има думата. Не знае кога сме обсъждали темата. Да, добре, когато специалистите твърдят как, че така трябва да се гласува, ще се съглася с тях, но е, от е, Комисията по заедостта е, ми обърнаха внимание, на факта, че в Либе ще се обсъжда и е, ще се решава този въпрос като водеща комисия, макар че всъщност е от компетенциите на комисията по заетостта. Нека да ви кажа, че и за мен това е малко странно. При всички положения става дума за права на Европейския парламент и те винаги е, се ползват с предимство, от, според мен. Тоест, ако става дума за това да ни се отнеме възможността за участие в взимането на решения, веднага ще кажа не. Това е невъзможно. Парламентът няма да се откаже от е, своето право да участва в взимането на решения. Така че в това отношение имам големи съмнения. Става дума за 151 А, Б и Г, защото тук именно става дума за така, процедурата за съвместно взимане на решение, но в член 153 става дума за това, че в рамките на обичайната, на обикновената процедура е, комисия, съвет, парламент е, приемат определени актове. Точки А и Б, връщам се отново на член 151, предвиждат е, по други въпроси е, процедурата за съвместно взимане на решение. Той е, става дума тук единствено за точка Г в 153 във всеки случай е, изрично е записано, че по предложение на комисията съветът може да вземе решение. В случаите, в които не се предвижда обикновена процедура, законодателна процедура, все пак да се проведе именно такава процедура, независимо от това, че предварително не е предвидено в договора. Така че аз е, е, се обявявам е, против е, така, решенията, които ни се налагат. Вчера в моята политическа група вече обявих, е, че не мога да се съглася с едно такова решение и че ще обърна внимание на членовете на правната комисия. Би трябвало да изясним е, въпроса още веднъж, ако вие не сте съгласни с мен. Не зная как стоят нещата от гледна точка на графика, но след като погледнах отново текстовете в договора, ще ви кажа, че не съм съгласен. Секретариатът ми казва, че ако докладчикът е, не възразява, ние бихме могли да отложим тази тема. Именно става дума всъщност за един единствен въпрос във връзка с цялата тема, който трябва да бъде изяснен. Става дума за процедурата обикновена или не. Съгласен съм с възраженията, колега, казва председателят. Е, темата се отлага. Всъщност е, става дума и за темите по точка 34-35 и така сега преминаваме към кодификациите. Даяна Лолис има думата. ще се стигне до големи затруднения във водещата комисия, ако се отложат тези точки, което не е добре. Well, И аз съм напълно съгласен с това, което се каза. Also ich höre hier, dass Liebe überhaupt erst eine Orientierungsabstimmung dazu im November macht. Und deswegen ist das... Всъщност е, през ноември ще има едно предварително, така да се каже, гласуване в Либе, т.е. няма причини да отложим нещата. Още повече, че е, и е, докладчиците в Сянка, и на християн-демократите, и на социалистите, и, и други е, кимнаха, съгласиха се. Това означава, че комисията ще трябва да тегля цялото предложение и да започне отново. Просто искам да съм сигурен, че колегите разбират това. Това е информацията, с която аз разполагам. А защо? Защо? Защо да трябва? Въпрос зададен от председателя. Ще оттегли е, ще се отегли само ако ние променим правното основание. Това може да се реши през ноември. А колегата Арабкай е, всъщност има определени резерви, така че ние отлагаме нещата. Добре, имате думата, колежки. Доколкото разбирам, все едно отваряме отново котията на Пандора по един доста деликатен политически въпрос. Мисля, че знаем какви са последиците, ако отложим. Документа стигне до Комисията по граждански свободи. Днеска трябва да гласуваме за един основание, на същото основание. Не виждам защо да отлагаме всичко с една седмица още, при условие, че от различните комисии свържена толкова много работа по този деликатен политически въпрос. Мисля, че трябва да се вземем за работа днес и да гласуваме днес. А, колега Рапкай, а, ако си казваме, че нямаме друг избор, освен просто да потвърждаваме някакви решения, ние на практика се отказваме от нашите правомощия имам много сериозни основания, които изложих пред вас и затова смятам, че трябва да отложим гласуването. Съвсем ясно е, казва следващият оратор, че е, има затруднения по същество, а удължаването на срока в крайна сметка не е нещо, което ще ни затрудни много и така. Разбирам нещата последния начин. Колегата Рапка е продължава да държи на искането си за, против това искане. Тези, които го подкрепят са мнозинство, така че отлагаме тези теми. Стигнахме до кодификацията, доклада Лопес. Има ли е, гласове против? Въздържали се? Не. Приемаме го. Следващият доклад е, Лопес за, против, въздържали се, приема се. Трети доклад. Отново Лопес. Историс става дума за търсещи убежище. Кой е за, против, въздържали се, приема се. И по този начин приключихме с гласуването. Преминаваме към следващите теми. So, da mache ich jetzt folgenden Vorschlag zum Сега ще ви предложа следното, тъй като разполагаме с много малко време. Ораторът преминава на английски за известно време, да. Предлагам следващата тема да се отложи също за известно време. Ще бъде, може би, по-добре да разполагаме и с доклада от трилога и информацията за това как са протекли нещата. Добре. Аз също нямам нищо против да отложим и следващата тема във връзка с колективната защита. Така че моето предложение е да отложим разискванията за ноември. Какво следва? Имаме заседание при закрити врата. И така, е, за две минути прекъсване, докато и технически се подготвят нещата за заседанието при закрити врата.